Dear colleagues, if you don't mind, I would like... Скъпи колеги, ако много ви моля да започнем нашата работа. Надявам се, че не всички са кандидати днес. Скъпи колеги, поздравявам ви много сърдечно на нашето е, учредително е, заседание е, на Комисията по економически и парични въпроси, съгласно член 240, е, параграф 1. Аз председателствам заседанието. Е, ще трябва да направим избор на председател и избор на първи заместник председател на втори, трети, четвърти, е, съгласно член 240. Започваме с избора на председател. Е, номинирани са вече заместник председатели. Е НП не желае промяна Меди Дълпо също остава Колегата Фенкюизен е, е, е представена от АОД При зелените е, колегата Артешен ще бъде заместника и колегата Корбан ще замести Беатрис Фанштарх за Европа на нациите и свободите Присъстват повече от 16 депутати и мога да констатирам, че кворумът е на лице. И сега е, очаквам вашите предложения за избора на председател. Първанш. Благодаря, господин председател. И господин изпълняваш длъжността председател от името на социалистите и демократи. Искам да предложа Роберто Гуалтери за председател на нашата комисия. Merci bien. Е, Благодаря. Има ли други предложения? Няма други предложения. Кандидатът Роберто Галтиери е, се предлага от е, политическата група на социалисти и демократи. Съгласни ли сте? И трябва да попитаме и кандидата дали е съгласен. Ето го. Да, констатирам, че е, кандидатът е съгласен с неговата номинация за е, председател. Е, той, като пълноправен член на комисията, вече е представил декларация за финансов интерес. И след като очевидно няма предложения за други кандидати, и след като не е поступило искане за тайно гласуване, е, ще трябва да проведем гласа, е, гласуването чрез акламации. Така. Е, мога да обявя избора на колегата Галтиери за председател. Изборът бе проведен с акламации. Thank you very much, dear colleagues. Благодаря, скъпи колеги. Благодаря първо на всички вас за това, че ме преизбирате за председател на Комисията по економически и парични въпроси. Е, ще продължа е, с много ангажимент е, с всички сили да работя за утвърждаването на нашата комисия по економически и парични въпроси съществуват редица задачи, с които ще трябва да се занимаваме през тази година. Това ще бъде една година изпълнена с предизвикателства. Но нека сега първо да преминем към избора на заместник-председател. Първи заместник-председател. Питам, има ли кандидати, господин Балц? Да, благодаря, господин председател. От моя страна също поздравление за преизбирането ви на е, този пост. От името на е, НП е, предлагам Маркус Фербер за първи заместник председател на нашата комисия. Благодаря ви. Благодаря. Съгласен ли е господин Фербер е, с е, е тази номинация? Да, естествено казва господин Фербер. Добре, като пълноправен член на нашата комисия, той е попълнил декларацията за финансов интерес и е подал. Има ли други е, предложения за е, поста на първи заместник председател, тъй като няма е, предложение за тайно гласуване отново? Из... And I поканвам а, сега тук ще избрания първи заместник председател да вземе място до мен на президиума. Now we should proceed uh, with the... А сега преминаваме към а, избора на останалите заместник председатели. Вие знаете, че има промени в правилника на парламента във връзка с член 1 и 2. така че в рамките на ръководството трябва да има представители е, и на двата пола и е, не може да има повторение на е, националностите. Така че предлагам да преустановим тази част от бюрото, от заседанието, така че политическите групи да могат да се да съгласуват своите е, позиции, своите номинации и е, да можем да съставим е, бюрото на нашата комисия съгласно новите правила. И така, за момента преустановяваме избора на заместник-председатели. Колкото е възможно по-бързо, е, групите би трябвало да решат е, е, въпроса с техните номинации, така че да имаме възможност да продължим работата. Първанш Бревес. Благодаря, господин председател. По силата на, член, на правило 204 от новият регламент се предвижда не паритет в бюрото, но повече равнопоставеност между мъже, жени и многонационално бюро. Този, който трябваше да бъде избран за втори заместник председател е член на моята политическа група. за бъдеще трябва да поемем ангажимент, защото като гледам баланса постигнат между различните групи относно равнопоставеността в различните е, комисии. Зелените са на първо място с 33% жени, а социалистите, включително с а, а, кандидат мъж за а, ЕКОН, а, е постигнал все пак 89%. души. На трето място са либералите, така че не смятам, че ние трябва да бъдем потърпевши, а онези групи, където равнопов... равноповтаността не е постигната. ЕКАРЕ има 12,5% в ръководствата на комисиите и дефицита всъщност е в тази групи. Съгласен съм е, с вас и съм сигурен, че политическите групи е, ще отчитат всичко това, което вие тук що подчертахте. Е, виждам, че Бухарт Балц желае думата, но ми се струва, че трябва да прекратим дискусията. Да, Бухарт. Благодаря, господин председател. Аз изрично приветствам и от името на ЕНП това предложение. Трябва действително много добре да обмислим въпроса. Съгласен съм и с първен Превес, че съгласно цитирания член от нашия правилник би трябвало да се съобразяваме с е, е, принципите и да ги прилагаме на практика. Е, почти половината от ръководните постове в комисиите е, са заети от е, жени, така че в това отношение НП действително е в добра позиция благодаря ви изрично, господин председател, за вашето предложение да премислим още веднъж нещата в политическите групи. Благодаря, господин Анеманс. Господин председател, не бих искал да се присъединя към казаното от Първенш Плевес. Нашата комисия ще разбере, че нашата група се старае да спазва правилата, така че ние ще представим жена Марийке. Всъщност, кога ще проведем втората част от изборите? В момента, в който членовете бъдат информирани, а това ще стане колкото е възможно по-скоро. И така, следващата точка е приемане на дневния ред. Е, е, няма възражение, доколкото разбирам. Е, приемаме дневния ред. Аз имам няколко съобщения във връзка с диалозите. Три... Имаме Два диалога за Страсбург, е, член 2, 3, 4 във връзка с надлежните проверки и съответния регламент на техническо равнище диалозите вече са започнали да се провеждат, така че не следващия трилог ще бъде на 7 февруари и там ще се обсъждат е, съвсем конкретни въпроси по същество. А сега преминаваме към точка 8 от дневния ред. Е, е, да, щях да попитам точно министъра тук ли е. Виждам го до мен. <laughs> Ето го. Нашият бивш колега и моя приятел Едуард Шикова е тук. Той е министър на финансите на Малта и председател на ЕКОФИН. В момента, по време на Малтийското председателство, както знаем, през първите 6 години на 2017 година Малта е председател на Европейския съвет. Ние можем да ви поздравим с началото на Малтийското председателство и да ви уверим господин председател на ЕКОФИН, че ще ви подкрепяме в е, намирането на добри решения, в приемането на добро законодателство и аз се надявам, че е, ще можем да постигнем действително е, добри резултати на базата и на констатациите и заключенията, които правим ние тук в нашата комисия. Аз съм сигурен, че някои от тях са много добри. И така, започваме първо с уводни думи на председателя на Екофин. Благодаря ви. Първо бих искал да поздравя господин Гвалтиери и заместник председателите, които са били избрани или преизбрани за две години и половина. За мен е наистина е, така много вълнуващо да съм отново тук в Европейският парламент, в комисията ЕКОН, чието заместник председател съм бил в продължение на 4 години. Не съм тук в по-различна длъжност и роля като представител на ЕКОФИН и ще ви представя основните приоритети на 6-месечното малтийско председателство в областта на економиката и финансите. Бих искал да подчертая, че а, това е практика. Просто а, исках да го кажа. Обикновено председателството представя своите приоритети в съответните компетентни комисии. И ЕКОН е такава комисия. Така че днес аз съм тук в ролята си на председател на съвета другите специфични въпроси просто няма да бъдат раз, обсъждани тук. Не, че има някакъв проблем от това, но просто а, това е практиката. А, так. а в края на февруари ще продължим дискусията и в моята страна. Сега, да се върнем към програмата. Малта, Малта става председател в момент, в който е, европейската економика застъпва четвърта година на възстановяване. Нашата економика се, окажа, се оказа устойчива в трудни моменти и това стана ясно през последните години. Обаче краткосрочната устойчивост не гарантира дългосрочен растеж. И често биваме разочаровани. Е, още повече, че е, е контекста и конъктурата продължава да бъде доста несигурно, особено предвид е, събитията от е, миналата година. Колкото до европейския семестър, ние ще поемем нашата отговорност и ще застъпиме преследователна фискална политика, като направим всичко възможно, за да поз, поз, позволиме напредък в тази област. В Еков, Екофин има желание наистина да се постигне устойчив растеж и стабилност. Но нека да кажем няколко думи, думи и за координацията. Комисията започна през ноември миналата година поредният европейски семестър. Някои нови модели бяха включени, които са а, като а, фискалните а, модели. През март ще бъде приета и препоръка вследствие насоките дадени от Европейският съвет. Ние следиме отблизо преговорите и ще се радваме те да продължат по време на парламентарната седмица. Ние ще участваме в това. Очакваме също така а, а, предложението на комисията за усъвременяване на специфичните препоръки по страни. Що се отнася до структурните реформи, продължавам. Смятаме, че тяхното а, прилагане и провеждане е, са от, огром, е, от огромно значение. Важно е а, държавите членки а, да приемат и прилагат а, по свой начин а, тези специфични препоръки по страни последователната фискална политика от наша гледна точка е от огромно значение и е необходимо да се сформират бюджети, които да бъдат насочени към растежа, защото растежа е в основата на е, нашите цели. Също така обаче трябва да бъдем и предпасливи и да се получиме от е, уроците от е, миналото. Е, необходимо е също така да продължиме да прилагаме пакта за растеж и стабилност, като същевременно запазим един баланс за фискална гъвкавост и фискална стабилност. Е, не... Съвета прие а, общият а, подход, а, представен от Комисията за продължаване дейността на ЕФСИ и очакваме вашето решение, за да определим, за да постигнем напредък. Този месец ще започнат и, три, и тространни е, преговори относно е, реформите, свързани с е, услугите и структурните реформи. като някои държави членки се нуждаят от по-специална специфична техническа помощ в тази област. Що се отнася до инвестициите, е, Малтийското председателство очаква да започнем преговори с Европейския парламент относно средносочния а, преглед от, относно а, мандата за а, даване на, завършни заеми на Европейската банка. На 7 и 8, на 7 и 8 ще разгледаме проблемите свързани с недостатъчно еф, ефективните заеми. Също така ще разгледаме проблема свързан с, с стабилността на е, данъчното облагане, но и бихме искали да обърнем внимание на един специфичен проблем, който е важен за, за, за страните от е, е юга. Става дума за економическата миграция, защото това ще е проблем с тясно свързан с продължаването на ЕФСИ. Бихме искали в това да участват и други финансови институции, тъй като економическата миграция към Европа засяга предимно страните от юга. Така че това ще бъде една среща на така наречените 5 плюс 5 пет страни от е, Южна Европа и пет страни от Северна Африка Така че е, разширяването на мандата на Европейската инвестиционна банка е нещо, което според нас е от огромно значение. Сега, колкото до Банковия съюз, той е от огромно значение за доброто функциониране на единия пазар и на Европейският е, съюз. Е, трябва да се намери добрият баланс между поемането на риск и намаляването на риска. Знаеме, че това е един, една чувствителна тема, но а, ние ще направим всичко, всичко възможно, за да се постигне напредък, а, а, за да можем наистина да постигнем необходимите резултати своевременно. Междувременно, а, трябва да се прилагат правилата, свързани с Банковия съюз, по които вече сме се договорили. Все още обаче тази седмица е и следващата седмица ще обсъждаме пакета по секюритизацията – и очакваме да постигнем политическо споразумение с парламента по тази а, тема до лятото. Също така ще продължиме и дискусиите а, относно а, европейските капиталови фондове и европейските фондове за предприемачество. които ще Що се отнася до финансовите услуги, очакваме добро е, сътрудничество. Ще работиме по въпросите свързани с по-доброто информиране на е, потребителите и по е, прегледа и преразглеждането на четвъртата директ, директива за пране на пари и финансиране на тероризма. Председателството е, знае и отчита е, позицията на Европейският е, парламент относно е, фискалните въпроси. Ние е, продължаваме да поемаме ангажимента, да продължиме работата по IDD-2. Надяваме се, че ще може да приключиме работата също така. А, по другите пакети претърпяхме известен успех в миналото, но, но очакваме, че в най- скоро време ще можем да постигнем тройното си ще, ще трябва да разгледаме всъщност първа, пър, първа фаза и втора фаза на CTB заедно и да ги разглеждаме а, а, заедно. Също така пакета свързан с ДДС, ще бъде наш приоритет и нещо, което е също така важно и кое, по което работим отдавна. Това е FTT. Това са нашите приоритети, господин председател. Мал... Малтийското председателство ще направи всичко възможно, за да завършиме економически и паричен съюз. Очакваме а, в този смисъл бялата книга, която ще бъде изработена от а, комисията и, а, както казах, а, голяма част от работата на неформалният екофин ще бъде посветен на разглеждането на тази бяла книга, но ще спра до тук и очаквам вашите въпроси. Е, благодаря ви. Бурхард Палц от името на НП ще говори прав. Благодаря, господин председател. Преди всичко бих искал да ви е, поздравя, е, господин председател на Екофин. Много ми е приятно, че е, тук сред нас е един колега, който познаваме и от работата му в комисията от моя гледна точка е, ще трябва да се занимаваме естествено и с е, е, въпросите свързани с Брексит. Има редица въпроси, които са свързани с историята на Обединеното кралство. Британското правителство вече обяви един график който ще трябва да се приеме по време на Балтийското председателство, естествено в тясно сътрудничество с комисията. Насоките в това отношение ще се очакват от комисията. Как смятате, че ще можете да действате, за да протекат преговорите от е, начало до, до края, отдолу нагоре. Е, е, ли смятате, че ще се е, подхожда е, е, по отношение на отделните конкретни въпроси? Имате ли някакъв е, е, конкретен подход, който вече е, сте е, установили за себе си. Да, естествено, ние можем да говорим за подхода, без да е, обиждам никого, е, най-вече двете страни, които ще участват активно в преговорите и без да се опитвам да спекулирам, смятам, че трябва да изчакаме първо да се задейства член 50 от договора. Е, междувременно вече знаем, че британския парламент ще трябва да одобри е, началото на преговорите е, с подаването на молба от страна на Обединеното кралство. На техническо равнище ще има редица а, така, начинания за а, размяна на мнения, първоначално във връзка с налагащото се преструктуриране от тук а, и решаване на въпроса. При всички положения ние вече сме определили а, главните преговарящи по Брексит а, за Европейския съюз. А, и те работят, така че е, никой от нас не е заинтересован, така да се каже, да е, нажежава обстановката преди още да сме започнали с самите е, преговори. Би трябвало, колкото е възможно е, по-спокойно е, да подходим към въпроса и същевременно да не се бавим. Е, надявам се, че няма да има спорни противоречиви въпроси между нас. Благодаря. За мен е удоволствие да ви видя тук и ви пожелаваме е, успех за вашето председателство. Вие поемате именно тази задача в един доста тежък момент и това е, е повод и да зададем сложни въпроси. Вие говорихте за инвестициите и за възвръщаемостта на инвестициите в Европейския съюз и ние тук сме няколко, които смятаме, че програмата Юнкер е много важна, но тя няма да е достатъчна. И за това начина по който ще допълним, ще завършим е економически и валутен съюз е много важно. Има две събития, които ще ни е, принудат е, да зададем тази, този въпрос за бъдещето на този съюз в сложния контекст. Първо е внасянето задействането от е, Обединеното кралство на член 50 и второто е 60-та годишнина на, на 25 март на е, договора от Рим. По време на седмицата Братислава, първият премиерът Антонио Косма каза, че не може да, е, да че трябва да се занимава с доброто действие на еврото. Как вие в е, вашия портфейл е, какво предвиждате, за да може срещу енергията, умовете, които ще бъдат заети с Брекзита, това няма да да заеме цели, целите ни усилия и да се занимаем с економически причин съюз и е, пътния лист в Рим. Това трябва да бъде един основен, основен момент, защото не трябва това да раздели е, Европейския съюз на страни от е, еврозоната и от не еврозоната, което за мен е едно лошо нещо. That's a feeling here as well. Um, let's start with the Juncker plan. Of... Да, ние гледаме на нещата по същия начин. Естествено, че е, политиците е, винаги искат нещата да прозвучават положително, да се възприемат добре. Ако Юнгер, Юнкер е, така да се каже, положително възприят, тогава и всичко останало също ще бъде добре е, прието. Нека да погледнем обаче и е, всичко това, което се върши в рамките на Сметната палата. Доволни ли сме? Е, нека да решим въпроса с е, е, допълненията, с допълването на двете равнища, европейско и национално равнище. Какви са рисковете, които се възприемат на национално равнище и доколко рисково това е пък вече от гледна точка на европейското равнище. За това става дума всъщност в плана Юнкер много от нещата вече са на масата, така да се каже. Знаем, че е, въпросът е много чувствителен, много деликатен. Нещата опират в крайна сметка дори и до, е, ако щете, е, магистрални въпроси. Но това е духът, който, от който се ръководи съвета ЕКОФИН. Ние желаем да се ориентираме към всичко, всички от тези слабости на пазара, които сме констатирали и идентифицирали вече, за да подобрим нещата, за да ускорим инвестициите и да получим и по-високо качество на инвестициите. Понякога си казваме, да, достатъчно дълго сме в политиката, но все още, е, така да се каже, не сме свикнали на критични бележки, но ето, че сега в момента аз се надявам, че всичко това, което Тръмп говори за европейския пазар и за европейската економика и за фрагментацията в рамките на Европейския съюз, ще ни мобилизира да бъдем по-солидарни и да вървим в една посока. Естествено, че има такива, които са по-настъпателни, други, които са е, по-внимателни, по-предпасливи. Нека е, да обмисляме там, където е необходимо. Има разлика между това да направиш правилата по-гъвкави с достатъчно пространство за свободно действие и между нарушаване на правилата. Аз смятам, че гъвкавостта при всички положения е за предпочитане и ще бъде от полза за всички държави. Знаете колко дълго разговаряхме и обмисляхме пакета от шесте мерки, преди това две, три и така нататък мерки. Нека да подхождаме внимателно и разумно и по отношение на Брексит. Естествено, нещата са в ръцете на комисията, имаме и главни преговарящи. Но ако започнем да планираме от сега целият пакет във връзка с преговорите, няма да можем да предвидим абсолютно всичко. Нека да предвидим обаче и гъвкавост достатъчно, която ще ни даде възможност да маневрираме в бъдеще. Благодаря. нашия докладчик по FC а, а, надявам се, е, е, ще подкрепи е, вашия подход, който е свързан с идентифициране най-вече на слабостите на пазара и съответната реакция с цел подстигане на по-добро качество. Панама Papers съобщиха, че министра на енергетиката на Малта е, се е възползвал от а, е, данъчни убежища. Така че може ли Малта да бъде а, е, по време на председателството си отговорна за преразглеждане на директивата за е, пране на пари? Пред... Так, предвид а, а, случилото се може би, е, може би и Малта няма да може да издържи на теста за данъчно убежище. Възможно е Малта в бъдеще да попадне в списъка на Европейския съюз, с които не си сътрудничат с Европейския съюз. Мога да ви отговоря следното. Аз тук съм в ролята на председател на съвета и е, съм тук за да говорим за програмата. Но първото остава. Става дума за политическо управление. Така че ще отговоря на тези въпроси, когато се срещнем в Малта. Но а, беше беше казано, че понякога няма справедливо облагане. Нашата система не е съвсем а, класическа система. Има много голяма разлика между а, данъчна тайна и обмен на информация. Ако но всичките документи, които, които са ви необходими, и това може да го видите на нашия сайт. От, от 88 година всички наши документи са претърпя, претърпяват одит на 2-3 години. Банковата тайна бе премахната през 1984 година. Така че нашето законодателство е в абсолютно съответствие с европейското законодателство. Но аз ви приканвам да е, посетите нашия вебсайт е, и да видите колко а, случаи, колко съдебни производства има а, по случая за нарушения и така нататък. Просто ви приканвам да се запознаете по-отблизо с документите. Благодаря. Господин Питър Яцек. Благодаря, господин а, председател. Бих искал да се върна към въпроса повдигнат от а, моят предшественик. Вие сте тук, да, в а, качеството си на председател на съвета, но аз мятам, че съвета трябва да служи за пример. Вие Вие казахте, че ще има мисия в Малта, там ще е, има по-задълбочен обмен на информация, но когато става дума за пране на пари и за плащане на данъци, това интересува журналистите. Ще имаме а, а, среща с журналистите след обед, така че би било добре да можем да им съобщим добри новини. Но аз мисля, че това са проблеми, по които трябва да се говори, защото в крайна, в крайна сметка имиджа на Европейският е, съюз се оформя също така от имиджа на, на неговото председателство. Сега аз. А, вие споменахте. А, е, паричния и финансов съюз. Ние ще говориме по тези въпроси. До следове ще обсъждаме също така и счетоводните стандарти. Можете ли да ни кажете нещо по, и по тези въпроси? Ние наблягаме много на конкурентноспособността за създаване на работни места и по този начин постигане на съюза. Колкото До другото казах, че първите седмици ще работиме по всички досиета, включително онези свързани с данъчните облагания и данъчните договорности и ще видим докъде ще стигам. Uh, little... Господин министър, е, вие казахте, че е, в момента разполагаме с е, немалко капацитет и очевидно някои от хората, които добре разбират данъчната система и всички особености на данъчната политика, се е възползвал от някои задни вратички. Така че ще трябва да се дадат обяснения за това, на лице ли са някакви ясни връзки с панамските досиета. Това трябва да се установи и на национално равнище, но естествено това е, е въпрос свързан и с нашите компетенции тук съветът всъщност се реши, че няма да е, съдейства, така да се каже, по работата ни по панамските досиета. Какво е, ще кажете във връзка с е, е факта, че Европейския парламент създаде е, една е, проучвателна комисия, е, анкетна комисия по панамските досиета. И освен това, е, Малта сама през е, октомври е, е, миналата година реши, че трябва да създаде е, е, така, регистър за някои е, тръстове, за някои доверителни е, дружества е, във връзка с е, директивата за пран, борба срещу прането на пари. В момента ние се опитваме да изключим, е, така да се каже, е, инвестициите по силата на е, златното инвестиционно правило от пакта за стабилност и растеж. Аз лично съм критично настроен към това решение, но какво бихте казали, как в крайна сметка бихме могли да насърчим инфраструктурата, научните изследвания, всичко свързано в крайна сметка с инвестиции? Вие всъщност зададохте много-много въпроси, задавайки привидно един въпрос. Да. Във връзка с Суисликс, нашият компетентен национален комитет реши, че трябва първо да се завърши цялото разследване и след това нещата да се предадат в съда, след като има вече достатъчно данни. Във връзка с панамските досиета има повече от няколко стоти случая. Разследванията те първо започват, така да се каже. Е, започнали са, но са в много начален стадий. Толкова по въпроса. За сега няма да мога да ви кажа нищо по-определено. Съветът определя, така да се каже, от правна гледна точка подхода. Естествено, че защитата на данните, защитата на личната сфера са също важни, така че трябва да се намери баланс между желанието ни за прозрачност и защитата на личната сфера и на личните данни. Така че не става дума за мое лично решение. Става дума за решение на малтийското е, правителство и малтийските компетентни органи, които е, смятат, е, че е, в момента, в който вече има достатъчно събрани е, данни, е, които дават основания за едно такова решение, ще се приобщат всички останали е, органи и агенции. Е, свързани е, с е, борбата е, за, срещу прането на пари и избягването на данъци. Но нещата не са по-различни, отколкото по отношение на замесените в тези досиета предприятия и организации. Става дума за съобразяване с законодателството и конституционните разпоредби на всяка от държавите членки. Това въжи и за Франция, и за Малта, както и за всяка друга държава член. В момента се провеждат разследвания и независимо от златното право, правило, ние ще трябва да се съобразяваме с действащото в момента законодателство и е, да действаме в зависимост от конкретните обстоятелства по всеки отделен случай. Това бих могъл да кажа във връзка с е, вашия въпрос и вашето предложение. Всъщност, а, тук бе е, е, предложено е, нещо конкретно, свързано с златното правило. Не, ставаше дума най-вече за панамските досиета и за това, че съветът не, не пожела да съдейства, е, което не бе. Е, положително решение от моя, моя гледна точка. Ще извърша необходимата проверка и е, при следваща среща ще мога да ви отговоря. Благодаря Свен Гигот от името на Зелените. Е, много се радвам, че отново се виждаме тук в нашата комисия е, и можем да обсъдим е, неща, е, които е, междувременно бяха е, публикувани в малтийската преса. Е, ставаше дума за групата за данъчна политика и данъчно облагане. Вие знаете, че ние използваме данъците и бихме желали да използваме данъците в рамките на конкуренцията между държавите членки. Но това не не съвпада с нашата позиция. Ние смятаме, че тук в нашата комисия и в парламента трябва да се е, стигне до един общ подход по отношение на данъците. Е, какво е положението с е, е 5 данък е, върху печалбата е, и е, много по-низките ставки за Малта. Вие сте на път да се превърнете в данъчно убежище. Люксембург и Малта всъщност дават много лош пример в това отношение. И точно сега Малта е председател на Европейския съюз. Люксембург и Малта, така да се каже, по силата на нашите правила излизат на преден план. И а, а, след като на 25 октомври комисията а, направи едно определено предложение, вие а, насрочвате, а, така да се каже, следващото заседание по тези въпроси едва за 6 февруари. Не смятате ли, че трябва да се преразгледа и отношението на съвета по отношение на панамските досиета и по отношение на данъчното облагане също? Още повече, че става дума за златното правило, което ние смятаме, че търпи преразглеждане. Бихте ли, освен това, представили малтийската политика, официалната политика на малтийското правителство тук? а, аз а, е, а, е, не смятам, че а, е, нещата опират единствено до а, данъчната политика. А, всъщност комисията а, извърши а, много сериозна а, проверка на нашата данъчна политика, още преди Малтийското председателство и а, препоръча определени промени. Така че ние сме в момента а, в процес на а, осъществяване на всичко това, което ни бе препоръчано. Има промени промени в данъчния режим на Малта, които се осъществяват в момента. И естествено, всеки е, данъчен режим е, се определя до голяма степен и от е, е практиците в тази сфера. Те определят и степента на агресивност на данъчния режим. Е, така че по отношение на е, слабостите и на, така да се каже, неуредените, нерегламентираните полета в нашата данъчна политика, е, ние ще се опитаме е, да запълним тези е, така, неуредени данъчни полета и смятам, че в никакъв случай не би трябвало да се стига до подобни а, карикатурни а, и изкривени а, изказвания, свързани най-вече с публикациите в малтийската а, преса. Какво ще кажете за 5% данък върху чужите инвестиции? А, не, а, некоректно са представени нещата и очевидно ползвате неточни източници. Марко Джани. Благодаря. Успех на председателството на Екофин за следващите 6 месеца защото вярвам, че малтийското правителство ще се споразумее, ще се справи много добре с тези доста трудни и проблематични моменти за Европейския съюз и еврозоната. Има, съществуват економически, политически рискове от е, една възможна криза с напускането на някои членове от Европейския съюз, така както се коментира и се очаква всъщност е, един отговор, който на е, един въпрос, който беше зададен е, за възможността дали една страна може да напусне еврозоната. ми, през 2012 година нещата се промениха до сега и моят въпрос е до този, в този момент Матрийското председателство в съвета и най-вече в ЕКОФИН има ли намерение да постави тези аргументи на масата, за да се създаде, за да се започне една дискусия между държавите членки и с конкретната възможност за една криза в еврозоната и една страна, която дали може да напусне или да ще видим какво ще се, как ще се представят нещата. Ние смятаме, да, въвед, да се въведат механизми за управление на тази проблематична ситуация или както често се е отговаряло в миналото, не много разумно, да не се разглежда този вариант и искаме да знаем как е вашето мнение, какви са намеренията да се започне конструктивен диалог по един факт или едно събитие, което по всяка вероятност може да се случи в следващите месеци или поне до края на 2017. Well, the ECOFIN is made up of... ECOFIN обединява министрите от 28 държави членки. Всяко правителство отчита случващото се. Ако искаме да подсилиме и да консолидираме Европейския съюз, това ще, това ще стане чрез бялата книга в Екофин. Тя ще се превърне в една платформа за стабилизиране и консолидиране на Европейския съюз. Целта е как можем да се справим с истинските проблеми, реалните проблеми. Да, наистина има от какво да има от какво да бъдат тревожни нашите избиратели. Страха от миграцията, тероризма, бедността са реални заплахи, така че само чрез решаването на, този, на тези проблеми ще можем да а, консолидираме Европейския съюз. Така че не, няма план Б, план С в случая. Аз в никакъв случай не подценявам значението на Бялата книга, която ще бъде представена след заседанието в Рим. Ние, Екофин, ще трябва да обсъжда проблемите за намаляване на бедността, борба с тероризма и какво решение може да се намери на въпроса с миграцията. Има много голяма разлика обаче между бежанците и мигрантите. Бежанците бягат от война, докато мигрантите, економическите мигранти идват да търсят по-добър живот. Така че економическата миграция ще бъде нещо дългосрочно и дълготрайно. А, план Б, ако някоя друга страна иска да излезе от Европа. Комисията ще представи Бялата книга за бъдещето на Европейския съюз. Но аз а, се надявам поне, мога да говоря за Екофин, не мога да говоря за Европейския парламент. А, ние в Екофин ще се опитаме да решиме тези проблеми, за да намериме някакъв начин и да предприемем мерки за консолидиране на Европейския съюз. Да, и Европейския парламент споделя вашите виждания, казва господин председателя, господин Кобърн. Благодаря, господин председател. Радвам се, че а, тук има малтиец. Вие сте братска страна на Великобритания. Ние имаме стари връзки. Надявам се, че ще преговорите ще, за Брексита ще проминат в а, а, мирен дух. Ние искаме да си сътрудничем с Европейския съюз и искаме при напускането ни това да стане по а, така добре, с, с, спокойно Но колкото до инвестициите в плана Юнкер. Аз лично смятам, че плана Юнкер е лоша идея, че няма, не могат правителствата и Европейския съюз да създадат работни места. Бизнес, предприятията, пазара са тези, които ще създадат работни места. Така че аз се страхувам, че последиците за от Юнкер върху различните проекти ще бъдат пагубни. Аз също така се надявам, че Малта е привърженик на данъчната конкуренция. Сега ние е, ще напуснем Европейския съюз, но същевременно бихме искали е, Европейския съюз да стане стабилен и, в, и един от е, основните му принципи да бъде данъчната конкуренция. Защото е, само в такъв е, случай има наистина е, баланс в економическия живот. В противен случай просто правителствата си правят каквото искат. Но а, това, бех, това, е, това са моите виждания. Благодаря ви. По, що се отнася до плана Юнкър? Юнк, план на Юнкерс е в крайна сметка една кутия и важното е какво ще сложиш в една кутия, за да бъде тя добре напълнена. Така че тук цел... целта е доколко това може да доведе до лостов е, ефект. Сега, един... А, сега тук е целта е следната. Секторите или програмите, проектите, които са прекалено рисковани и които не могат да се финансират по друг начин, биха могли да бъдат финансирани от този а, план. аз, аз не мога и не искам нито да възхвалявам, нито да осъждам плана Юнкър, но въпросът е какво ще направим от него. А, тук а, ве попитах а, дали имате план Б. Надявам се, че вие ще имате един план Б, ако нещо се случи с еврото, ако има конфликт с еврото. Е, план Б е в интерес на всички, макар и ние да не сме в еврозоната. Ние не искаме еврото и еврозоната е, да е, бъдат е, е и да преживеят някакъв е, хаос или катастрофа. Гюнард. Thank you very much and, uh, да, благодаря. Добре дошли, е, е, колега е, и господин председател на Екофин. Радвам се, че се виждаме отново. Как трябва да гледаме на правилата във връзка с пакта за стабилност и растеж? От една страна, вие казахте, можем да, така, да поразтеглим малко правилата, да бъдем по-гъвкави или можем да нарушаваме правилата. Добре, но ние създаваме законодателство, което трябва да бъде е, е, правдоподобно, трябва да създава доверие. И ако кажем сега съвета се опитва да поразтегли малко и да пораз, е, направи правилата по-меки и по-гъвкави, е, се страхувам, че е, това ще се изтълкува именно в тази посока, която не бихме желали, а именно нарушава и правилата. Ние желаем политика, която да бъде устойчива за дълъги периоди от време желаем растеж в някои от държавите членки, е, се постига е, висок растеж, в други обаче е, растеж е много малък, нисък. Така че средните стойности не дават ясна картина. В някои случаи имаме така, по-висок растеж на инвестициите, ако правилата се спазват и правилата са гъвкави, но ако се започне с е, е, разтегляне и е, така създаване на повече гъвкавост, всъщност е, няма да постигнем е, е, това подобрение, към което се стремим. Защото хората ще почнат да не спазват правилата и няма да се събират в крайна сметка необходимите данъци и съответните инвестиции няма да се привличат. Трябва да зачитаме правилата. Страхувам се, че има известна неяснота А, да, добре, е, аз в никакъв случай не желая а, е, е, да стимулирам а, не спазването на правилата. Напротив, а, запазвайки правилата, спазвайки а, стрикно правилата, е а, пътя по който трябва да вървим. А, но същевременно а, а, и в условията на гъвкавост е, се постигат договорености по отношение на определени правила. Да, когато говорим за вариации, когато говорим за план за е, спешни действия е, при криза, естествено, че имаме предвид естествено също и определени гъвкави условия. Екофин ще трябва да намери структурата, която е подходяща и ние вече сме обсъждали тази структура, но от нея махнахме някои от, така да се каже, твърде, твърдите и не подаващи се на гъвкавост елементи. Така че когато работехме по дву пакета, шесто пакета. Е, някои от вас си спомнят тези моменти, така както и аз. Е, тогава решихме, че има все пак е, елементи на гъвкавост, които ще ни бъдат от полза. И а, за това аз говоря за, също за а, така, разумна гъвкавост. Някои я тълкуват като нарушение на правилата, а, други като а, спазване на правилата при, а, в условията на гъвкавост, да, а, разтегляйки правилата, но при всички положения ние трябва да вземем решения. А, за а, случаите на криза а, и то а, това решение се взима в условията на стабилност. Естествено, че а, вече имаме опит и знаем, че някои от страните а, се третират по-различно. Трябва да сме сигурни, че това няма да се случи в а, бъдеще. Но а, всеки от нас, а, така да се каже, е, има някакъв отговор е, на въпроса, но смятам, че от една страна трябва да е, сме наясно, че не желаем да ни се повтарят тези лоши събития, които помним от моментите на криза и също времено да вземем предпазни мерки. Добре, господин министр, но как е, ще действате в е, условията на тези е, трудности, за които вече стана дума? Как ще действате? Да. Е, пет секунди, ако желаете, ще ви дам отговор, но трябва, той трябва да бъде съвсем кратък, тъй като времето за въпрос и отговор на колегата изтече. Трябва да спазваме правилата. Това е моят кратък отговор. Благодаря. Ние знаем, че е, член 5 предвижда именно определена степен на гъвкавост в рамките на правилата, които сме създали. Или член 7. да. секундите изтекоха, да, но не и за репликите на председателя. Е, това не въжи. Е, това са малките привилегии на председателя. Давам думата на следващия оратор. Благодаря. Добре дошъл, казва господин Сант. Радвам се, че се виждаме отново тук. Е, когато говорим за економическия растеж и за еврозоната, е, проблемът е, е в крайна сметка в задлъжнилостта, в нежеланието на банките да дават кредити на предприятия и Плана Юнкер всъщност желаеше да адресира именно тези проблеми, но за момента не виждаме желания успех. също но има една тенденция за увеличаване на разходите, най-вече по политически съображения, говоря за националните бюджети, а не толкова по структурни съображения. Така че нетните е, обществени е, публични инвестиции е, би трябвало да растат. Това е в крайна сметка решението за изход от е, стагнацията. Но а, е, при всички положения са необходими едни критерии за стабилност и за стабилен растеж. Какви биха могли да бъдат те според вас? Що се отнася до а, публичните инвестиции, а, мога да ви кажа, че става дума в крайна сметка за а, колективни усилия, а, тъй като а, елемента колективност а, а, се съдържа в а, наименованието публичен. А, когато говорим за растеж и за стабилност, имаме предвид най-вече качествен растеж, качествена стабилност, не толкова количеството. Ние разработихме една структура в Екофин, на която продължава да се обсъжда и тя трябва да се сравни по-скоро с една мрежа. Става дума за работа в мрежа. Трябва да разгледате цялата структура и е, да я направите действаща, функционираща. Но ето връщам се отново на е, казаното от Хокмарк. Тоест, е, ние ще продължим, естествено, да се борим с слабостите и с нестабилността и ще се опитаме да включим повече гъвкавост при спазването на правилата. Смятате ли, че е, капиталовите инвестиции е, е, и е, бюджетните разходи е, са свързани и естествено текущите разходи е, е, са, е, така да се каже, основна грижа на всеки министр на финансите. Но е, влагайки повече е, в текущите разходи, той е, всъщност е, е, не може да спази правилата по отношение на капиталовите инвестиции. Е, да, аз лично бих могъл да се съглася с вашата логика, но когато става дума за националните бюджети, националния парламент, националното правителство отговарят за националния бюджет. Съгласно нашите правила, ние сме в момент, в който трябва да обърнем поглед назад, да направим преглед и реформа и в Амстердам вече обсъждахме нещата и връзката между бюджетния дефицит и бюджетните разходи. Ако се нуждаем от нови правила, естествено ще помислим и за създаването на нови правила, но това, което зависи от мен и което аз мога да кажа е, че правилото за задължнялостта, за държавния дълг, за разходите е, са първите е, правила, които може би трябва да преосмислим и евентуално да променим. Ще има и други предложения, но това е според мен е, първото и най-важното. Да, инвестиционните правила също биха могли да се подложат на проверка и промяна, но там рамките са твърде малки, твърде ограничени. Вернер Ланген. Да, господин министър, благодаря ви за това, че вие като финансов министр на Малта сте готов да работите в тясно сътрудничество с парламента. Ще задам два въпроса. Първият въпрос е свързан с а, м, това, че Малтийското правителство искаше а, да публикува всъщност а, така, споразуменията по данъчни въпроси, а, но а, все още не, се, не е излязло нищо, не сте го публикували. И освен това, какво ще направите по време на Малтийското председателство за избягване на данъчното укриване? Вчера говорихме с един професор, който каза, че е, посредникът е, е добър там, когато успява да заобиколи данъчните закони, без да нарушава пряко закона. Утре е, е, сме предвидели едно съвместно заседание на ЕКОН и е, Комисията по панамските досиета. Е, е, вие е, е, вчера не, не пожелахте да проведете едно такова съвместно заседание с нас. Казахте, че документите не са достатъчно точни, не са прецизни. Е, аз не мога да се съглася, но сега първо се надявам, че ще потвърдите оговорката за утре. И ще ви задам следния въпрос. Какво ще направите като председател на ЕКОФИН, така че съветът да работи по-добре, отколкото до сега с парламента? и е, ще се обявите ли за достъп на парламента до документите или е, ще застъпите позицията на Люксембург, че трябва много по-внимателно е, да се процедира по тези въпроси и че парламента в крайна сметка няма защо да се намесва е, при решаването на, на проблема това би означало влушаване на взаимоотношенията с парламента. Аз много се надявам, че вие ще можете да упражните натиск върху останалите членове на съвета, така че да продължим с едно добро сътрудничество по време на Малтийското председателство. Благодаря ви. Ще започна с данъчните договорености. Комисията поиска информация от всички държави членки по този повод. Отговор е, че в Малста не съществуват данъчни договорености. Всички биват третирани по един и същи начин. А сега, ако се върнем към Екофин, облагането е прерогатива на държавите членки. И когато вашата комисия се обръща към съответно правителство, за да си сътрудничи с комисията по разследване, Комисията е, е, държавата е тази, която отговаря и взима решение. Ние е, е, лично решихме да го направиме в рамките на посещение в Малта. Надявам се, че не е греша, но предаването на документи не е проблем който бе обсъждан в Екофин. Това също е прерогатива на държавата членка, която да реши дали ще сътрудничи или не, по какъв начин ще предаде или няма да предаде документите, които са и поискани. Thank you. Yes. Да, разполагате с време. Äh, Благодаря, господин министр. Тълкувам казаното като желание за сътрудничество и не желая да се съмнявам в това желание. Но в протокола се посочва, че така, в някои случаи държави членки, включително и Нидерландия, да кажем, съвсем ясно са посочили, че очевидно съвета се противопоставя на парламента. Ето, от тук става ясно, от това е извадка от протокол на ваше заседание на Екофин, че има министри, които желаят много по-добро съдействие и взаимодействие с парламента. Така че достъпът до документи всъщност ще бъде лакмуса в това отношение. Благодаря, да, ще си запиша. Удобно. Uh, Радвам се, че сте тук, господин председател. Искам да ви задам два въпроса. Вие споменахте данъчната политика. В моята страна се прави следното. Комисията има а, желание да направи оценка на агрегираното а, данъчно данъч, данъчни модели в държавите членки. Защо това не се направи в целия Европейския съюз? Защо не насърчите подобно, подобно, подобна инициатива, защото това ще ни даде една много по-ясна картина по-нататък. А, сега, колкото до Евсимум и економическата миграция. Доколкото разбирам, Председателството има много отговорно отношение и много ясна позиция по въпроса, но a growing tool, then we also have to ask ourselves. Държавите Шенки, както казахте, са онези, които могат да да упражняват контрол и мониторинг върху извършеното от Европейската инвестиционна банка при е, заемането кредитиране, външното кредитиране. Е, може би вие може да насърчите държавите членки да предприемат съответни мерки в тази посока. Yeah, well, I'm being informed that we have uh, both a macroeconomic dialogue. Е, съществува макроекономически диалог, както и диалог относно фискалните, данъч... фискалните правила. Някои правителства а, така се дразнат а, от това, че комисията се бърка в, до известна степен в тази област, защото смятат, че това е тяхна прерогатива. Мисля, че това е една за сега все още е, сива зона и наистина е, е необходимо и повече е, работа по въпроса. Колкото до Европейската инвестиционна банка, тя участва в заседанията на ЕКОФИН. Според мен е, проблемите, които поставихте сега, не са били поставени, ако правилно си спомням. Съществува сътрудничество между държавите членки и ЕИБ. Кой всъщност кой всъщност ръководи ЕИБ, е държавите членки. Те, сте са член на управите, държавите членки, участват в управителния съвет. Така че необходимо е Европа да, да каже на ЕИБ, че трябва да а, увеличи качеството и количеството на заемите и аз приканвам председателството да обсъди този проблем с държавите членки, защото ние не можем да работим с една структура, която е непрозрачна е, и която не можем да ръководиме. Просто по този начин нещата не могат да продължават може би ще ви разочаровам, но единственото, което мога да направя за сега е да си отбележа вашата а, позиция и да я взема предвид. Господин Кас. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Говорихме за законодателството за прането на пари. Вие отговаряте за службата за разследване. Вие сте и бивш директор на съответно отговорната служба. Кога ще се публикува доклада а, за разследванията? Кога ще бъде назначен назначен нов директор на службата. Говори се много за прозрачност, но Малта в крайна сметка не спазва правилата за прозрачност. Тази служба, както всяка друга институция, се ръководи от закони. Както полицията, както и всички други институции в страната, така че има си правила какво може да бъде оповестено и какво не може. Когато изпълнителният директор, за който споменавате, а, излезе с информация, аз го насърчих да го направя но той не ми е пратил някакви отделни отчети или доклади и това по принцип щеше да бъде незаконно. Председателят ли, председателя на тази институция е а, и заместник председателя са много квалифицирани лица. Заместник председателят беше а, помолен да направи оценка на състоянието на нашата страната, защото това е един, както казах, доктор Бартоло е един много компетентен и ефективно работеш. Човек сега, управителният съвет се, преназнач... се преназначава в момента. Провеждат се е, интервюта за намиране на най-добрият генерален директор. Това отне доста време, но лицето вече е намерено и мога да ви кажа, че е много квалифицирано лице и неговото назначение и неговото име ще бъдат оповестени от институцията. Но още веднъж ви е, повтарям, че не съм получавал документи по дадени е, случаи, е, отделни казуси и то щеше да бъде и незаконно. От а годишният доклад, който се публикува всяка година, съдържа много подробна информация относно обменна на информации с, с отделните държави членки. Ето 46 а, случая с Италия, с Франция, с Обединеното кралство, т.е. службата си сътрудничи с съответните служби на други държави членки. Това е една много сериозна институция, една много сериозна служба но както правилно каза господин е, каза, просто изпълнителният директор си подаде оставката и в момента се назначава друг, но мисля, че не, не, не, е, не е редно в момента да укачествяваме институцията по, по, но но, поглед, но погледнете в крайна сметка на документ, документацията, ще видите, че много нещ, всичко това е описано в годишния доклад. Аз ви е, приканвам да, го, да се запознаете с него. Нали мога да задам два въпроса, господин председател? Вие сте, може би, единствения, който смятате, че, че Конрад Мици не е виновен. Но, но кажете ни, е, Transparency International тази сутрин излезе с коментари. Кажете ни вие какво мислите по този въпрос. Госпожа Доц. Да, благодаря ви. Съжалявам, че не бях по време на цялото заседание тук и на слушането с вас, но ви чух по веб стриминг. Много важно е да се обърне внимание на директивата за борба срещу прането на пари. Е, очевидно прилагането на действащата, т.е. на старата директива не е много успешно. Но как е, нещата ще се е, решат в новата версия на директивата по отношение на някои предприятия от типа на тръстовете? Е, би трябвало е, да се подходи много конкретно към тази група от е, предприятия, наречени тръстове, тъй като те са склонни към избягване на данъци и използване на вратичките в законодателството. При всички положения трябва да се предвидят съответните санкции, които са свързани най-вече и с наказателното преследване. Е, така че става дума за престъпления, да, е, не само е, в други държави, имам предвид и собствената ми държава и тя не е застрахована от престъпления. Економиката на Великобритания. И когато става дума за съюза на капиталовите пазари, би трябвало да имаме предвид така една е, добре премислена система, която за, е, е и достатъчно гъвкава, най-вече по отношение на секюритизацията. Ние, това е досия, по което ние ще работим много силено И какво според вас е правилното решение за бъдеще? Започвам с първия въпрос, който в рамките на една оценка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 в какви точно е, рамки и ограничения е, такава оценка при нас в Малта се прави 5, на всеки 5 години и предполагам, че и в другите държави членки, тогава е, в оценката участват е, и бюджетни органи, и данъчна администрация, и е, всички от тези е, органи, които имат отношение към данъчната политика и е, бюджетните въпроси. Е, и естествено, няма защо да го объртаме. Участват и органите, които отговарят за борба с прането на пари, както и полицейки и разследващи органи това е, е, в крайна сметка, редно. Е, така се прави и едва след като се стигне до някакви е, общи констатации в рамките на тази съвместна оценка, тогава се пристъпва и към публикуване на резултатите. Нека сега да вземем е, панамските досиета. Е, списъка е, бе публикуван, нашите национални органи започнаха работа. И а, а, те а, бяха, така да се каже, ограничени в разследванията си. От една страна действа е, международния е, орган, е, който се занимава с това разследване, от друга страна националните органи. Изключително важно е, естествено, да се има предвид глобалното измерение на панамския скандал. Така че ние се опитваме да обхванем всички измерения и всички аспекти на проблема, когато извършваме разследването и по тази причина за сега все още няма публикации. По отношение на Брексит, мисля, че вече е, говорих. Е, е, мисля, че и двете страни ще страдат и ще трябва да приемат че ще има, така да се каже, щети, щети и за двете страни. Опитваме се по някакъв начин да смекчим неприятните последствия, но не можем да блокираме, така да се каже, пътя, защото решението вече е на лице. Това, което е важно, е Европейския съюз да действа така, без да има разделение в рамките на Европейския съюз и се надявам, че решенията ще бъдат приемливи за двете страни. Да, за съжаление нямаме достатъчно време за спонтанни изказвания. Просто много превишихме определеното време. Благодаря много, господин министър. Благодаря ви за тази добра размяна на мнения. Желая ви успех по време на Малтийското председателство и много се надявам, че ще има между нас едно добро сътрудничество в ресора, в който работим. Е, особено по отношение на е, данъчните въпроси, е, нещо, което интересува живо членовете на нашата комисия, ние желаем бърз напредък в това отношение. Благодаря, казва министърът. Okay, colleagues, we move to... И така, колеги, минаваме към точка 9 на дневния ред, функционирането на франчайзника. Това е становище на ИМКО, докладче господин Францулица. Целта е да разгледаме проектостановището. Давам думата на докладчика за 5 минути. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Скъпи колеги, искам да подчертая, че франчайза играе много важна роля на пазара в развитието на сектора на продажба на дребно, той не успява да постигне своя потенциал в Европейския съюз поради лошото приложение на регламента. Липсата на хомогенност в приложението на 330 от 2010 документ от държавите членки в становището аз подчертавам нуждата да се преразгледат разпоредбите за приложението на регламента от държавите членки. Приложението на регламента на национално равнище и неговото приложение по принцип трябва да бъде адаптирано пропорционално, за да може да постигне по-ефикасно своята цел. Имаме нужда да определим по-добре нормативната рамка на договорите за франчиз... франчайзинг, за да се осигури представянето на заинтересованите страни по независим начин много е важно да се преразгледа регламента и за тази цел мисля, че трябва да проверим какво е отражението на хоризонталната стратегия върху тази дейност. Трябва да оценим отрицателните отражения и пропорционалността на разрешените вертикални ограничения. Трябва да получим, да разгледаме търговската информация в контекста на електронната търговия и да адаптираме регламента за номеризиране, за цифровизирането. За да се улесни процеса за събиране на пазар, за ситуация на пазара, има един модел, трябва да бъде създаден модел за нотификация, един разбираем един подробен анализ на, на, на, на, на ситуацията на националните пазари може да бъде да се извърши на основата на информация за фалитите, което изисква, разбира се, отвъд гранична, отвъд гранично сътрудничество. мисля, че е важно да се гарантира това, че всякаква незаконна държавна помощ, която се дава под форма на данъчни облегчения за франчайзинга, е, не трябва да се допуска и трябва да се работи в този смисъл, да не се разрешава това. В заключение бих искал да изразя надежда и доверие, че е, преразглеждането на регламента ще се извърши преди края на 2018 година и Европейския парламент ще участва активно в адаптирането на регламентите и директивите за франчайзинга това е много важна тема за пазарната и социална економика. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Благодаря на докладчик Енгико Гаупел за НП. első alelnök úrnak is gratulálni a megválasztása alkalmából. Бих искал най-напред да ви приветствам вас и заместник-председателите за това, че ви беше, беше продължение на вашия мандат и да ви пожелая успех за бъдещите години. Господин Французи, искам да ви благодаря за текста. Мисля, че той съдържа чудесни предложения. И докладчикът е, ми се струва, че много добре е оценил и преценил е, проблемите, които съществуват в е, тази област. Най-общо казвам, аз съм съгласен с предложението, с тези предложения, които са според мен сериозни, стабилни. Аз ще внеса известни изменения, разбира се, но смятам, че те ще се впишат добре в рамките на сътрудничеството с докладчика. Съгласен съм с това, че при всички положения трябва да се отстранят пречките на доброто действие на единия пазар, но разбира се, има и правила, които ние всички трябва да спазваме. Както го каза и господин председателят, комисия ИМКО, която е сезирана с това досие, мисля, че преди всичко е важно за нас да се съсредоточим върху областите, които са от нашите компетенции и това е преди всичко в областта на правото на конкуренцията. Докладчикът се занимава с незаконните търговски практики най-вече. Е, вярно е, че няма достатъчно правила в тази област, няма достатъчна правна рамка, за да се справим с това. И по точка 16 предложението е именно в тази област. Мисля, че всички сме съгласни с това, че имаме нужда от една обща рамка. Но е, дали има нужда да им се съгласуваме на европейско равнище или ще трябва някакви по-конкретни правни е, разпоредби в тази област. Що се отнася до незаконните практики, все още много неща трябва да се решават, защото, както е казано в текста, незаконните търговски практики се развиват все повече, по-специално, що се отнася до транзакциите, е, директните транзакции B2B и там трябва да се вземат мерки. И аз ще представя в тази област известен брой е, изменения. Смятам, че ние трябва да изясним ситуацията на правно отношение и съм доста оптимистично настроен. Смятам, че сътрудничеството ще е добро и съм съгласен с структурата на доклада. Мистер Розог, Господин Зог отсъства. Може би някой от името на Екаре? Не. Господин Креспо? Не. Speaker for other groups? Има ли някой от да вземе думата? политическите групи. В противен случай давам отново думата на докладчик. Благодаря. Съгласна. Смятам, че колегите просто отсъстват, но благодаря на колегата от Унгария. Аз винаги ценя много нейните изказвания. Разбира се, че ще си сътрудничим. И по Целта в крайна сметка е да се променят правилата, защото това трябва да до две, края на 2018 година. Мисля, че това е от основно значение за франчайзинга. Благодаря. Срокът за внасяне на изменения 8 февруари, на 9 март ще ги разгледаме, на 27 ще ги гласуваме. А сега минаваме към следващата точка от дневния ред изменение на регламент 99 от 2013 Европейски статистически програми. Аз съм докладчик по въпроса от името на бюрото. Все повече и повече има нужда от статистически данни. Необходимо има специал, специфични правила и стандарти, за да могат тези данни наистина да а, отговорят на нуждите на а, потребителите. За това а, миналата година комисията предприе преразглеждане на правилата националните статистически системи предприеха много мерки, но все още има проблеми, за да може наистина статистиката да бъде в унисон с изпълнение целите на комисиката необходимостта статистическите данни да са достъпни доста по-бързо. 18 са измененията, които имаха за цел да попълнат празнотите. Първо, предвид сегашните ограничения, които съществуват, но предвид по-голямата по-големия брой мигранти и бежанци в Европейския съюз също така. Е, обща законодателна база за създав... и за създаването на обща инфраструктура и общи им... Е, инструменти, също така необ... Е, необходимостта и инструментите за отчитане на различните форми на труд, на непълен работен ден, пълен работен ден и така нататък. И също така възможността за сравняване на статистическите данни с тези на другите държни. Също така има и из... има и изменения и предложение за обща доклада, който да съдържа оценка на въздействието. Очаквам вашите коментари, вашите изменения и предложения. Първо от името на е ЕНП, от името на господин Мато, господин Итургайц. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря благодаря много. От името на господин, взимам думата от името на господин Мато, който не може да участва, тъй като в момента трябва да участва в заседанието на друга комисия. Първо искам да благодаря на докладчика за свършената работа и за измененията, които отиват в правилна посока. Едно десетте приоритета на комисията е наистина да, да, да се предоставят надежни и своевременни данни, като те могат да бъдат съпостави, съпоставими и качествени, за да могат да отчитат економическото, екологично и друго е, състояние на Европейския съюз. А, продъл, продължавайки този регламент, ние ще постигнем три цели. Първо, качество на статистическите данни. Второ, възможност да откликнем по-бързо на статистическите нужди на Европейския съюз и трето, съвършенстване на цялостната система и за да може тази система да заеме правилното своето място в световен мащаб. Господин Мато ще направи допълнителни предложения, за да могат тези цели да бъдат изпълнени. Сега е каре... Гое, господин Виегас. bom dia. Muito rapidamente, nós eh, globalmente acompanhamos eh, o conteúdo do relatório, nós também entendemos. Е, по принцип е, подкрепяме е, съдържанието на доклада. Статистиката е много важен инструмент за да можем да проверяваме с помощта на този инструмент политиката. Е, качеството на статистическите данни е изключително важно в този смисъл. Затова подкрепяме доклада. Е, когато става дума за социални въпроси, за въпроси свързани с труда, е, е необходима по-малко агрегиране на данните, за да може да се обхванат трудовите договори. Перспективата относно е, равенството на половете е, не бива да се омалуважава. В някои страни това е изключително голям проблем. Освен това, е, смятам, че трябва е, да имаме предвид и актуалните въпроси, свързани с бюджета и с данъчната политика. Необходими са индикатори, за разкриване на данъчни измами. Е, по този начин ще подпомогнем ефективността на финансовия сектор. Е, слабостите в данъчните системи трябва да се идентифицират много ясно. Съществуват е, агрегирани индикатори, които ще ни помогнат да изготвяме по-добри статистически е, справки за отделните страни. Като цяло е, положително е отношението ни към доклада. Благодаря. Е, господин Густавсон от името на Зелените, Уртасон, извинете. Да, благодарим на докладчика е, за доклада. Е, проектът доклада е, ни дава възможност да се спрем на някои аспекти, свързани с качеството, с създаването на мрежа в областта на статистиката. Ние споделяме основните моменти, които е откроил докладчикът. Да, равенството между половете, социалната статистика, включително и миграционните си а дневния ред, програмите за развитие трябва да се имат предвид също. Обхватът на статистическите мерки трябва да бъде разширен, за да се обхванат и социални, но политическите моменти. По-критични сме по отношение на е, статистическата е, дейност на е, не е, в е, е, Евростат на веб страницата виждаме, че съществуват слабости и липса на данни да, в сферата на екологията, най-вече по отношение на енергопотреблението, крайното енергопотребление до 2015 година не е обхванато все още, а също и емисиите на различни различни е, замърсители. Всичко това би трябвало да се допълни, е, което е, е от съществено значение и за гражданите резервните е, бюджетни средства също би трябвало да се разглеждат е, от Евростат във връзка с е, е, съответните цели, които ние сме договорили на европейско равнище за да се постигнат е, е, повече усилия от страна на Евростат, е, е ние ще подкрепим е, вашия доклад със съответните изменения, които предлагате. Благодаря ви. За е, Европа, за свобода и пряка демокрация, за Европа на нациите и свободите в момента няма докладчици в Сянка, така че благодаря на докладчиците в Сянка за техните конструктивни е, предложения и се надявам, че ще продължим да си сътрудничим е, в дух на доверие, така че е, колкото е възможно по-бързо да приключим с работата по досието и да започнем с триолога. Изменения до 8 февруари по обяд. На 9 март ще разгледаме измененията. На 27 март ще гласуваме. И през юни 2017 година се предвижда доклада да влезе в пленарна зала. Намерението ми е веднага да започнем и с трилога. И така, можем да приключим с тази точка. И сега да преминем към гласуването. А, мисля, че а, списъка на гласу... за гласуване се разпределя в момента. Не всички членове са тук, така че а, ще прекъснем за две минути, но не можем и да отлагаме прекалено много. Да, за 11.10 бе предвидено начало на гласуването. Е, ще изчакаме само е, да приключи разпределянето на списъка, раздаването на списъка за гласуване. Excuse me, Chairman, are you thinking of having the votes today? Господин председател, смятате ли, че ще можем да проведем гласуване днес? Защото по програма трябваше да започнем още в 11.10. Dear colleagues, Колеги, можем да започнем с гласуването. Първо бих желал да направим проверка за системата. Така че заемете местата си и да тестваме системата. Моля, гласувайте, колеги. Can I have it closer? I would like to see it. Still some six colleagues have put their card, but they are not voting. I... Шест, е, шестима от членовете са сложили картите си, но още не са гласували, така че е, моля всички вие да гласувате. Остава още един от вас, който трябва да гласува. Моля ви, участвайте в е, тестването на системата. Виждате ли колко ви насърчавам? И така, всичко е наред. Започваме с първата тема. А тя е проспектът, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване. Е, трилогът е, приключи успешно. Мистер Ежек е нашия докладчик. Той ще вземе думата. Да, благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Бих искал да благодаря на Филип Дебакър, който е моят предшественик. Той започна е, преговорите от името на парламента. По много конструктивен начин се работеше е, в е, е групата е, е, на трилога. успяхме да постигнем добър текст относно проспектите, които трябва да се публикуват на платформите на предприятията, а и на други организации. Мисля, че можем спокойно да потърпим резултат от трилога. Благодаря ви. Моля, гласувайте, колеги. Technical problems. We start again. Vote is open по технически причини се налага да отново да обявя режим на гласуване. Край на гласуването. 44 за, 8 против, 5 има въздържали се. Поздравления за докладчика. И така, преминаваме към доклада на Филип Ламбертс. Много дълго заглавие, няма да го изчитам. Започваме с гласуване заедно. Амблок 10 и 11 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис. А за, против, въздържали се. Приема се. Компромис Б с устно внесеното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. А сега ще гласуваме по компромиса без основнесеното изменение. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис С, е, кой е с основнесеното изменение. Възразявам е, е, срещу основнесеното изменение. Добре, е, че, кои са за е, отхвърляне на основнесеното изменение? Е, и така гласуваме по компромиса без това изменение. За, против. Нека да направим проверка с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение е оттеглено. По 55-то не се предвижда гласуване. Компромис Д е за против въздържали се приема се. 60-то изменение за против въздържали се отхвърля се. Компромис Е но о, тъй като е, има е, и компетенции на ИМКО, е, само една част от компромиса ще се гласува за, против, въздържали се, приема се. Устно внесено изменение от страна на докладчика по член 10 параграф 1 за против въздържали се приема се. Компромис F за против въздържали се приема се. Компромис Г за против въздържали се приема се. Компромис Х за против въздържали се приема се. Четвърто изменение имко за против. Струва ми се, че са отхвърли, но нека да направим проверка. Имко 4. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Имко 5 за против въздържали се приема се. Имко 6 за против въздържали се приема се. 21 за против въздържали се отхвърля се. Имко 7 за против въздържали се приема се. 22 за против, въздържали се, отхвърля се. Имко 8 за, против, въздържали се. Проверка по Имко 8, моля. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 23 за, не, отпада, съжалявам. 24 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по изменение 24. А, отхвърля се, е, съжалявам много. Отхвърля се, да, да, ясен резултат. Аз а, е, сбърках. Изменение 25 за, против, въздържали се. Проверка по 25-то изменение, моля, електронно гласуване. Is Приема се а, с, с два класа повече. За. А, имко 9 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис и за, против, въздържали се. Приема се компромис Ят или Джей за против въздържали се приема се. Имко 12 за против Проверка по имко 12. Моля, гласувайте с електронни карти. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 31 за. Против. Не виждам добре е, ръцете ви, е, така че предлагам електронно гласуване по 31 за проверка. Все още двама души трябва да гласуват. Не са гласували. Край на гласуването. Приема се. 32 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто изменение за. Против. А, не, ще гласуваме амблок. 6, 7, 8, 9. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. И така, сега гласуваме по именно с електронни карти по целия текст с съответните промени. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. 50 за, 2 против, 5 въздържали се и отново по именно гласуване по законодателната резолюция. Vote is closed. Край на гласуването. 49 гласа за, 2 против, 5 е, въздържали се. И сега трябва да гласуваме и по мандата за преговори с е, съвета. Моля, гласувайте с електронни карти. Приема се. Поздравление за докладчика. Да, докладът също бе е, подкрепен. Е, е, в е, състава на групата за преговори е, са предвидени председател, заместник председател, докладчик, е, докладчици в сянка. Е, Веднага след този вод следва сесия на парламента и тогава ще се утвърди вече съставът на комисията със съответните номинации. Ако парламентът е в състояние да одобри предложените е, кандидати, тогава ние вече ще започнем преговорите е, с съвета на основата на нашите правила и нашето гласуване. И така, сега преминаваме вече към темата е, Банков съюз, годишен доклад 2016, изменение 87, за против въздържали се. 88 е идентично изменение на 87, така ли? 88 и 110 са идентични, всъщност, съжалявам. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се, както и 87, но все пак проверка по 88-110. Край на гласуването. Да, отхвърлени. Компромис, а, извинете, 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. А, изменение 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 за, против. Струва ми се, че се отхвърля, но все пак да направим проверка. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се наистина. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против. Проверка по 183, моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 185 също се отхвърля. Е компромис е, хаш за против въздържали се, приема се. Компромис е, е и за против въздържали се приема се 138 за против въздържали се отхвърля се 195 за против въздържали се приема се 197 за против въздържали се отхвърля се компромис J или J за против въздържали се приема се а сега устно внесено изменение по параграф 7АА. Е, Зелените са автори на изменението. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 305. За, против, въздържали се, отхвърля се. 432. За, против, въздържали се, отхвърля се. Да, наистина се отхвърля. 357. За, против, въздържали се, отхвърля се.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 Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. Изменение 220 за, против, въздържали се, приема се. 221 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, отхвърля се. Основно внесено изменение е, автори са зелените. Параграф 8а за, против, Струва ми се, че се прие, но все пак да направим проверка с електронни карти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис М. За, против, въздържали се. Приема се 235. За, против, въздържали се. Отхвърля се 236 за, против, въздържали се, приема се. 237 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. 241 за, против, въздържали се. Проверка по изменение 241. Моля, гласувайте. Vote is closed. Е на гласуването. Приема се. 247 за. Против. Проверка по 247. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 254. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 248 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис МА за против въздържали се приема се. Е, компромис МБ е, или МБ за против въздържали се приема се. Устно внесено изменение от страна на зелените по параграф 9 с За против въздържали се. Налага се проверка. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Един глас разлика. 253 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се, приема се. 265 за, против, въздържали се, приема се. 267 за, против, въздържали се, приема се. 269 за, против. Проверка с електронно гласуване, моля. 269. Край на гласуването. Приема се. 270 за, против, въздържали се, отхвърля се. 272 за, против, за, против. Проверка с електронни карти по 272, моля. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. 274 за, против, въздържали се, приема се. А сега, както и преди това, първо ще гласуваме по компромис Н. За, против, въздържали се, приема се. А сега по 276 за, против, въздържали се, отхвърля се. 286 за, против, въздържали се, отхвърля се. 289 за, против, въздържали се, приема се. 288 и 240 за, против, въздържали се, приемат се. 307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 против. Проверка, моля, с електронно гласуване. Vote is closed. Не на гласуването. Приема се. 311 за. Против въздържали се. Приема се. 312 за. Против въздържали се. Отхвърля се. Компромис Q. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 321. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 322. За, против, въздържали се. Отхвърля се. А, Компромис Р за против въздържали се приема се. Компромис С за против въздържали се приема се. Компромисът Т за против въздържали се е, приема се. 332 и 333 заедно за против въздържали се отхвърля се. А сега оригиналният текст. Моля да гласуваме за против. Проверка. Гласуваме по оригиналния текст. Still three colleagues to vote? No? Приключихте ли с гласуването? Сега вече да. Добре. Край на гласуването. Приема се. Параграф 16а. Устно внесено изменение. Зелените са авторите за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Ю. За, против, въздържали се, приема се. Компромис В за против, въздържали се, отхвърля се. Не, не. Извинявайте, но много ви моля, дигайте високо ръка, компромис Б за против. Да, приема се. Компромис W. Приема се. 356-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 255-то за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис WA за против, въздържали се, приема се. Компромис AC приема се. 415 изменения за против въздържали се. Приема се 416 за против. Нека да провериме. 416. Моля, гласувайте. Край. Край на гласуването. Отхвърля се. 435. за, против, въздържали се. Отхвърля се. 436 как гласува НП по 436. Много ви моля да провериме 436. Край на гласуването. Отхвърля се. 437. Приема се. Първо изменение за против въздържали се. Отхвърля се. Оригинален текст за против въздържали се. Приема се. Две приема се. Трето изменение за против въздържали се. Приема се. Четвърто Приема се. Пето изменение. Отпада. Шесто за против въздържали се. Приема се. Оригинален текст. Седмо отпада. Минаваме към оригиналния текст за против. Въздържали се. Приема се. Осмо и девето за против въздържали се. Отхвърлят се. Оригиналтен текст, съображение 4, за, против, въздържали се, приема се, 10, отхвърля се. Оригинален текст, за, против, въздържали се, приема се. Сега ще гласуваме амблок. Добре. От 11 до 25. От 11 до 20. От 11 до 20 съгласни ли сте? Включително оригиналния текст. 6 до 9. Сега, приема се. 21. За. 21. Вече гласувахме.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 Трябва да гласуваме 20-то изменение. Помолихме ви да гласуваме амблок до 17-то изменение. Може би по, за по-бързо, защото губиме много време. Да, но тук, е, да, всъщност е, на места сме гласували противоречиво. Така че. Значи, от 11, е, заради 11-13 отпада, ако 11 е прият. Така че ви моля да се върнем назад и да ги гласуваме едно по едно, защото в противен случай нещата не са ясни. 11 за... 11 за... Против въздържали се. Приемат се. 13 отпада. 12 за против въздържали се приема се, 14 за против въздържали се приема се, 15 за против въздържали се О, приема се. Оригинален текст. 10 до 13 за против въздържали се приема с 16 за против въздържали се приема се 17 отпада оригиналният текст за против въздържали се приема се 18 за против въздържали се приема се 19 за против въздържали се приема се оригинален текст 15-20 за против въздържали се приема се 20 за против въздържали се приема се Оригинален текст 20, 21 за, против. Нека да провериме. Край на гласуването. Приема се. 22, оригинален текст, приема се. Изменение 22 за против въздържали се приема се, 25 отпада, 23 за против въздържали се приема се, оригинален текст 23 до 25 за против въздържали се приема се, 24 за против въздържали се Подхвърля с оригинален текст 27 за против въздържали се приема се 27 ново приема се 26 изменение за против въздържали се приема се 28 за против се приема се 27 за против нека да провериме моля гласувайте край на гласуването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 моля да проверим. Край на гласуването. Приема се. 46-то. За против. Моля да провериме. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Нека да провериме. Става дума за 64-то. Край на гласуването. 26 на 26 отхвърля се, значи 65 за, против, въздържали се, отхвърля се, 66 за, против. Нека да проверим, моля гласувайте. Край на гласуването. Шестдесет и шест. Моля, гласувайте. Still one colleague to vote. Още един колега не е гласувал сега вече. Всички са гласували. Край на гласуването. Приема се. 67 за против въздържали се, отхвърля се. 68 за против въздържали се, отхвърля се. А, Ф компромис за против въздържали се, приема се. 62, не 72, поправя се пред председателя. За против въздържали се отхвърля се. 73 за против въздържали се приема се. Компромис АГ за против въздържали се приема се. 77 изменение за против въздържали се приема се. 80 изменение за против. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Остава беше 80-то.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 Край на гласуването. 45 за, 11 против, няма въздържали се. Поздравявам докладчика. И сега трябва да ви кажа, че съвместно съвместното гласуване с Бъдж бе отложена. А, доклада ще бъде внесен при, във второто пленарно заседание на февруари. Приключваме до тук. А, закривам за на заседанието. Ще се видим отново в 3.